Скъпи колеги, нека да започнем работата на бюджетната комисия. Моля, извинете първо, уважаеми колеги. Тази сутрин имахме едно по-дълго заседание от първоначално предвиденото заседание на координаторите заради техническата трудност, която възникна относно коригиращия бюджет на парламента и стигнахме до споразумение с координаторите по разрешаването на този проблем. Ще говорим след изслушването днес и когато стане време да гласуваме, това ще бъде в 11 часа и към документите, които имате, ще има нови изменения, които ще ни бъдат представени от докладчика. Сега ще гласуваме относно проекта за годишен доклад относно външната политика и политиката по сигурност, доклада на госпожа Надежда Нейнски с годината 2008. Тук колегата Гуалтиери ще ни... Е, той всъщност ни представи вчера доклада госпожа Нейнски и Бона. И, и с него сега ще е, пристъпим към гласуването. Ако всички сте готови, ви предлагам да вземете своите списъци за гласуване по този доклад, в първи параграф има едно изменение на господин Гуалтири. Кой е за? Против? Четирима против. Ха. Да, може. Кой се въздържа? Няма въздържали се. Приема се. В параграф 2. Изменение 2 на госпожа Вертман. Докладчика е за. Кой е за? Против. Въздържали се? Няма въздържали се. Поздравление, приема се. Параграф 8, изменение 3. Господин Глотири, кой е за? Против. Един против. Въздържали се? Няма. Приема се. Параграф 9а. Нов. Изменение 4. На Гуалтири и Раймер Бъге. Кой е за? Против. Двама против. Въздържали се? Няма въздържали се. Приема се. Сега пристъпваме към гласуването на цял, целият доклад с измененията. Кой е за? против, един против, въздържали се и един въздържал се. Благодаря. Докладът се приема. Поздравлявам Гуалтери. Сега пристъпваме към точка 19. която го засяга ситуацията в Хаити след трагичното земетресение. Знаете, че Европейската комисия трябваше да взима спешни мерки, да гласува спешни мерки. Това е свързано с финансови разходи. До някъде комисията може да отпусне кредити по бюджет 2010, но като се има предвид тежката ситуация и тежките последствия от хуманитарен, економичен и социален характер, Европейския съюз ще трябва да се мобилизира много повече в финансов план. И беше важно за нас да говорим, да изслушаме господин Ман Сервизи, който е генерален директор на дирекция развитие и генералният директор на економическата дирекция. Поканих Комисията на парламента по развитие и Комисията за външни работи, които следят отблизо този проблем, също да участват в тази обмяна на мнения, ако искат. Сега ще дам на господин Мансер Визи. Благодаря му още веднъж за присъствието. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря, че ме поканихте. Ще се опитам да бъда много кратък. И бих искал да очертая рамката на в която се вписва отговора на комисията. Положението в Хаити, знаете, че комисарът Дегръх, заедно с е, Пита Вангел и аз го предружихме. Така можахме да е, установиме какво е положението на място и, как, и да решим как да се координираме с другите си партньори. Е, наистина положението е трагично, бедствието е от голям мащаб, една трета от Порто Пренс е, е разрушен и голяма част от населението на града е разселено. времено а, медията, пресата показаха много картини, разпространени но, също, но същевременно ние установихме, че хората се опитват да се справят с трудностите с достоинство, опитват се да се върнат към един към известни дейности, економически, социални и ус, ус, усилия за а, реконструкция на а, града. Така че самите хаитянци като че ли поемат нещата в а, свои ръце. И второ, това, което не виждаме по медиите, е като че ли напрежението е много по-малко, отколкото можем да си представим. Разбира се, когато няма е, доставки на храна, вода, има известен, известно напрежение, но когато е, хуманитарната помощ пристига, хайтянците се нареждат на опашка пред камион цистерна за вода и на, на, и на места присъствието на полицията и на военните, като че ли е просто излишна и. И в този контекст ефективността и координираната международна помощ е от огромно значение, тъй като най-важното е да имаме координирана хуманитарна помощ, която е, да достига до целите и до крайния потребител или получател, но необходимо е, разбира се, да има много по-добра, по-добра координация с ООН. Е, медиите представиха е, нещата правилно. Канадците и американците, подкрепени от мисията на ООН, вършат много работа, но нещата постепенно ще се променят и ще има за бъдеще едно по-добро координиране в рамките на ОНЕ, към която ще могат да се включат и други партньори. Първо при раздаване и предоставане на хуманитарна помощ и на един последващ етап за реконструиране на страната. Сега аз говоря така от моя гледна точка, неща, които нас ни интересуват повече, трябва да, да влеземе по-нататък в връзка с съответните власти, за да можем да помислиме за планирането, за едно планиране и създаване на проекти за реконструкция на страната. Става дума за но и за останалата част от страната. Така че действията на, на комисията са на три равнища и на три степени. Първо, хуманит, хуманит, хуманитарната помощ, за която ще говори моя колега втори етап или второ стъпало, което няма времеви ограничения. Става дума за, за помощта, която не е, е чисто хуманитарна помощ. Преговаряме с президента Превал и другите власти по какъв начин да помогнем на Хаити на, на властите да вземат нещата в свои, ръце, в твои ръце, как да се изгради един е, институционален капацитет. Значи, на... Е, а, комисията предлага една цифра от 100 милиона евро, които биха могли да бъдат отпуснати в много кратки срокове е, за е, първо, първоначална помощ. На втория, на втория етап, е, както знаете, през март ще се състои конференция на донорите, която е, бе подготвена от конференция, състояла се в Монреал в понеделник. Значи, Значи първо 100, 100 милиона за хуманитарна помощ, спешна хуманитарна помощ и 200, 200 милиона за реконструкция на страната. Това е, тези, тези суми са резултат от анализ, който сме извършили. Е, тези средства са взети от бюджета, от инструмента за стабилност. откъдето ще се отпуснат 20, 20 е, милиона, както и из, из, инструмента за предоставяне на прехрана, който също ще се използва за спешна помощ. Останалите средства ще бъдат взети от различни проекти, като Mobility Flex. А, то, то, това бяха суми, които е, по принцип бяха предвидени за Хаити, за подпомагане на социалната е, мрежа и преодоляване на последиците от е, финансовата криза. Става дума за 5 или 6 милиона, както и средства по ФЕД 2, свържени програма която имаше за цел да под, подпомогне образованието, както и още 33 милиона, които бяха предвидени за социални нужди. Така че всичко това представлява около стотина милиона и тези средства трябва да се е, преориентират с, е, с помощта и съгласието на хаитянските власти. За това под, поддържаме диалог с е, властите за пренасочване на тези средства. В, в е, неделя е, десетина експерта ще отидат в Хаити и в тясно сътрудничество с държавите членки ще се опитат да изработят списък на приоритетите, като на Например, да речеме създаване на административен център, в който да бъдат е, събрани различните е, служби, които да осигуряват а, а, държавническото управление. И също така средствата, които бяха предвидени по линия на програмата за прехрана, също ще бъдат пренасочени, препрограмирани и ще се извършат промени в стратегията и които са необходими. Това е, е така като общо от господин председател мобилизирането на средства. Благодаря господин генерален директор. Господин Цангел, имате думата. Благодаря, господин председател. Аз ще вляза в конкретни детайли относно случващото се днес. Общата картина беше добре представена от колегата. Ние е, имаме ясна картина. Ситуацията в момента е сравнително спокойна, но нестабилна. Ще ви дам пример. Броят на хората, които са без жилища, със сигурност надхвърля 250 хиляди и само в Поропранс, не говоря за останалите градове, но със сигурност ще има и други, още по-впечатляващи цифри. Тези хора са навън, на улицата, в временно направени лагери – и съответно са изложени на всякакви климатични а, промени. За сега е а, слънчево, сухо времето, но в момента в който с, времето се промени, нещата също ще се променят към катастрофални. Трябва много бързо да се изградят центрове за приютяване на тези хора защото а, цялата хуманитарна помощ също да може да се подслони и да работи. А, трябва да видим колко наброй и какви санитарни офиси, палатки и така нататък трябва да инсталираме. Както знаете, от страна на комисията сме отделили 30 милиона евро за хуманитарна помощ. По хуманитарните стандарти, знам, че и тук във вашата комисия вие работите с много по-високи цифри, но това вече е нещо. Сума, която се разделя на три основни елемента. От една страна хуманитарна програма, която в момента вече протича на територията на Хаити за, настойност около 20 милиона за, за тази година и за миналата година. И това е защото миналата година имаше големи щети нанесени от циклоните, но също така и защото Хаити е слабо развита държава, има много хуманитарни проблеми, например недохранването на децата, достъпа до питейна вода, така че имаме организации, които работят по този въпрос вече от доста време. 8 милиона служат за стабилизиране на хуманитарния свят, ако мога така да го нарека. От момента, в който съм, имаше това земетресение, ние а, включихме нов, а, нова сума а, за следващите 24 часа. 3 милиона тези 3 милиона ще бъдат разпределени между лекари е, без граници, които ще трябва да е, създадат една болница, е, полева болница в Поро-Пранс. И с тези пари ще могат да излекуват евентуално около 15 000 души. И от известно време вече си рабо... сътрудничим и с една неправителствена организация Телекоми без телекомуникации, без граници. И те се инсталираха в а, а, летището нещо, и осигуряват интернета това ни позволява да комуникираме с нашите хуманитарни помощи, всичките спасители на място. И има един втори пост в самия град и всеки оцелял може да звънне за не повече от 3 минути а, на близките си, за да видят а, дали те са живи и здрави. Това струва също много пари. И е част от е, е, бюджетната линия за гражданската защита. И един друг коментар. Хвърлянето на помощи от въздуха е нещо, което не обичаме да правим. Ще ви кажа защо. Това е последния, наистина последният, е, последното нещо, което ще направим защото резултатите са лоши. От една страна има ранени, защото не се оттеглят, хората не се оттеглят, когато пада хуманитарната помощ. И после има същинска битка между хората, които искат да вземат, да се докопат до хуманитарната помощ. И не това е най-добрият начин за действие. И тук в Поро Пренс, и сега постепенно се завръщат а, дребните търговски дейности, като, например, а, създаването на пазари. Другото, което виждаме е а, тези опашки и хората, които чакат търпеливо за получаване на хуманитарна помощ. ще видим как ще програмираме тези 8 милиона бюджета на Генерална дирекция ЕКО за началото на тази година. Това са средства, които се разпределят по принцип за местата с големи кризи, като Афганистан, Дарфур, Конго, Чад. 80 до 90% от нашите ресурси отиват за тях, а също и за подготовка за бъдещи катастрофи. Това позволява на хората да отреагират бързо, да кажат веднага какво ще трябва да се прави и за комуникации, нещо, което е жизненно важно. Така че в началото на годината имахме около 160 милиона и от тях взехме средствата, които ще използваме незабавно за Хаити. Казвам го, защото тези 20% ни позволяват да покрием като цяло една стандартна година с всичките наводнения, циклони и така нататък. Тук няма да идвам, е, да, няма да ви искам пари. Но само искам да кажа, че от тези 160 милиона на 20 милиона вече са изразходвани. И съвсем общо това ще ни помогне да покрием нуждите за около 2 месеца. И когато стигнем до създаването на тези центрове за приютяване, най-вероятно ще ни трябва допълнителни средства, поне за сега не мога да ви дам конкретна цифра, ще има една мисия за оценка на нуждите и след тази мисия ще можем да ви дадем конкретна цифра. И е, нещо друго, на което искам да се спра. Това не е толкова драматично, но все пак е, знаете, че има едно такова разпалване, един ентусиазъм на предоставяне на ресурси от страна на държавите членки и на много други държави. А ние не разполагаме с конкретни механизми, за да съберем тези средства. Това няма да, решение, няма да намерим решение на този проблем днес или утре, но може би е добре да размислим как може това да стане възможно. Защото властите на държавите членки, които разполагат с ресурси, но не могат да ги изразходват сами, защото а, нямат такъв раздел в бюджета, биват изпращане към ООН. Но ние имаме нужда да увеличим нашата общност на идентичност, затова бихме могли евентуално ние да а, приемаме тези средства. Благодаря, господин генерален директор, за това описание. подробно, детайлно описание на ситуацията и на това, което вече е направено. Докладчика по бюджет 2010. Иска ли да вземе думата на този етап? Господин Шуриан? Не, явно не. Гърнфел. Е, Благодаря ви за това представене. Получихме много полезна информация, но имам няколко въпроса, които искам да задам. Ени по-общи въпроси. Първо, може би е малко рано да се направи оценка на нещата, но бихме искали да знаем дали смятате, че разполагаме с възможности, капацитет и възможността за взимане на решения, за да може нашата нашия отговор, нашата реакция да бъде ефективна, защото в миналото е имало много критики, твърди липса на координация, недостатъчно бързо реагиране. Така че какво мислите по този въпрос? И второ, каква е картината в целия Европейски съюз? Вие казахте, доколкото разбирам, има 330 милиона и ще има и, и има средства, които пряко се изпращат от държавите членки, така че каква координация ще осигурите между Европейския съюз и различните държави членки? Ако си спомняте, преди 4-5 години, когато бяхме свидетели на цунамито, имаше много критики за липса на координация, по-специално в областта на транспорта, на превоза. Що се отнася до цифрите, ако добре разбрах, в, в, в момента можете да използвате ресурсите залегнали в бюджета, но ще има ли възможност от нови бюджетни решения, от нови ресурси? В, в състояние ли сте днес да можете да ни отговорите какви биха били нуждите в близките месеци? Раймър Буге. Благодаря, господин председател. Благодаря за информацията, която беше предоставена от представителя на комисията за актуалното състояние. Мога директно да се присъединя към казаното от господин Цангел. Аз мисля, че той засегна една важна тема, която естествено винаги е била на дневния ред, когато анализираме подобни бедствия и кризи. Ние сме овладявали такива и мога да кажа, че като Европейски съюз в световен мащаб ние координираме по-добре и не би трябвало да оставяме нещата на съперничеството между различни неправителствени организации. Ние координираме по-добре, действаме по-професионално, действаме навременно и това е тема, която се дискутира и и трябва да се дискутира на политическо равнище. Знаем, че бедствия от подобни размери е, винаги са свързани с е, ситуации, е, които е, пораждат е, дефицити и в крайна сметка никога не сме 100% подготвени за това, което може да ни предложи една подобна катастрофа. И сега беше засегнато също, че през март ще има конференция на донорите и със сигурност ще трябва да се извърши оценка на потребностите, което със сигурност в тази връзка трябва да се направи от Европейския съюз. Аз бих искал да получа днес уверение от комисията, че преди тази конференция на донорите също с, ще се проведе разговор с компетентните комисии в парламента, така както госпожа Фарено Валдер направи преди Международната конференция на донорите за Палестина, т.е. да се види какви са потребности, кои са приоритетите и как ние да гарантираме съответните бюджетни процедури процедури, за да не се получат деформации от бюджетен или от политически характер. Имахме вече един подобен случай, той не трябва да се повтаря, така че тук не може да се говори за някакво предварително споразумение преди конференцията, обаче за някаква предварителна координация, да, трябва да се направи такава координация предварителна в парламента и това е част от дейността на бюджетния орган. Аз искам да посоча, че в таблицата, където са обобщени средствата, 5,8 милиона са предвидени от механизма за продоволствията, за продоволствената помощ. И сега, предвид тази ситуация, може би ще трябва да приемем, че до 2 милиона души около една година ще трябва да получават храни като помощи от международни организации. И тук вече се поставя въпроса как върват нещата с актуалният механизъм за хранителните продукти, дали тази помощ трябва да се извършва от други международни организации и дали познавате други средства, с които разполагаме или те вече изцяло не съществуват. Така че трябва да се запознаем с всички налични структури, но на първо място трябва да се гарантират вода и хранителни продукти и трябва да видим дали има налични достатъчни ресурси от механизма за продоволствието, е, така че те да се използват през следващите седмици за тази страна. Благодаря, Райме. Господин Букрос. Два кратки въпроса. Някои говориха за нуждата от координация и аз питам как се координират нашите спасителни екипи с американските. Като че ли американските поведоха в тази операция не само заради географската близост, но и също така и заради военната мощ, която те имат в този район. И ние искаме да знаем как протичат отношенията между европейци и американци в това отношение. Знам, че също така е рано за подобен въпрос, но тук има е една програма за економическо възстановяване след кризата, която засяга възстановяването на економиката, не се съсредоточава върху хуманитарната криза. Това също може да бъде много полезно на Хаити но искам също така да кажа, че съм впечатлен от положените от комисията усилия и ви поздравявам за тях. Благодаря. Благодаря, Сидония. Jak е, wszyscy, jak wszyscy zapewne wiemy, tragedia Haiti porusza. E, да, благодаря. Тази трагедия в Хаити е записана, отбеляза всички съзнания и те първа трябва да мислим какво ще правим. Скоро ще има много, много важни неща а, за вършене и жителите на Хаити ще имат нужда от нас още дълги години. Даваме си сметка за страданията на хората там. Имам въпрос как мислите да организирате а, разполагането на средствата на място? Надяваме се, че всички средства, които ще бъдат мобилизирани след конференцията на председателите, ще бъдат изпратени там и ще отидат там. Имам два въпроса. Как за сега а, се разполага там помощта на Европейския съюз. Как успяваме да си сътрудничим с ООН или с неправителствените организации на, на място? Те биха могли евентуално да а, реализират тази помощ. И знам, че имаме мисия там, но дали тя е достатъчна като средство за да а, даде всичката помощ, която трябва да се разпредели на място. И един друг въпрос, свързан с казаното от преждеговорившите. Според вас, какви са бюджетните нужди? Какво ще бъде нужно? Особено за в рамките на нашата комисия, бюджетната комисия, за тази година и за следващата какви ще са нуждите за следващите години и ако не можете, кога мислите, че бихте могли да ни дадете тази информация? Благодаря, Сидония и за Бельгюро. Благодаря ви, господин председател. Бих искала да, да допълна докладите, е, въпросите на колегите по координирането. Става дума за за спешната помощ на първо време. Как, ре, как реагирате на предложението на съвета за създаване на, една, на едно звено за координиране на първо време? Става дума за е, действия за спасяване на човешки животи и така нататък, за да се избегне така разпръснатата помощ, която се предостава от различните държави, което води до известна бъркотия и се губи време. Така че още в първите дни, в първия момент трябва да има координирани действия. Така че как как, какво, какво смятате? Въз, възможно ли е, трябва ли да се създаде орган, който да бъде ЮФАС, да речем? И какво, какви, биха били, какви биха били необходимите средства за създаване на, на подобно звено? Господин Лавия. Yes тук целта е да се разбере доколко наистина са ефективни и полезни действия, които се покриват със средства от бюджета. Ние имаме ресурс за хуманитарна помощ и е важно да се предоставя директна помощ и тези средства ще се използват ли за това или средствата, които няма да се използват, могат да се използват за други цели? Искам да знам дали ресурсите, предназначени за тези цели, наистина се използват конкретно по предназначение или могат да бъдат използвани в други ситуации, например за а, отнемане на продукти от пазара. Госпожа Вертман, конкретно преди два месеца се говореше за това и искам да знам дали и какво е направено след тези два месеца. Дали е постигната известна стабилност от страна на Европейския съюз и след това за мен възниква въпроса винаги се получават такива природни действия и аз искам да знам дали се мисли конкретно за създаване на бюджетен ред с съответни е, резервни средства, за да не се получава такава деформация и прехвърляне на средства. Това дали е възможно да се избегне? Благодаря. Благодаря, госпожо Вертман. Ласло. Először én azt szeretném mondani, hogy nem csak az... Благодаря ви, госпожо председател, господин председател. Наистина получихме много полезна информация и сега имаме една по-ясна картина за положението в страната и благодаря на комисията за това. Европейският съюз предприе координирани действия. Целта не е да предоставиме така една разпръсната помощ. Опитът учи, че нашите действия трябва да бъдат координирани. И струва ми се, че този път наистина предприехме едни много целенасочени а, действия. 330 милиона ще бъдат на разположение и ще се предоставят от Европейския съюз. А, тези средства ще могат да задоволят спешните нужди и се надяваме, че тези средства ще бъдат на разположение веднага, своевременно. Мисля, че трябва да продължиме да действаме и да се организираме така, защото да е възможно да се взимат решения в най-кратки срокове. Мисля, че не трябва да критикуваме предприятите до сега мерки. Напротив, трябва да подкрепиме комисията в предприят... за предприятите вече дейности, които са правилни, нещата се развиват в правилна а, посока. Става дума за една трагедия. Ние организирахме едно а, заседание, на което изразихме нашата, нашите а, чувства и съболезнования на хаитянците, но мисля, че вместо да критикуваме, трябва да подкрепим Европейската комисия и да видим какви допълнителни усилия биха могли да се а, мобилизират, за да се отговорят на нуждите. Аз съм готов да подкрепа всякакви промени в бюджет 2010, ако а, има съответно ако има нужда от това, ако Хаити има нужда, Европейския съюз трябва да отговори солидарно, да подпомогне а, оцелялите от земетресението, защото в крайна сметка Европа е Европа на ценностите и на солидарността. Благодаря Ласло. Приключихме списъка с изказванията. Още някой желая ли да вземе думата? Роберто. Грация. Благодаря. Искам първо да изкажа положителна оценка за мобилизиране на финансовите инструменти от страна на комисията. Същевременно, обаче, имам известни опасения. Комисията през последния мандат действаше твърде бавно във връзка с задействането на европейските механизми за бедствие. Естествено имаше доклада на мене, имаше съобщението от 2008 година, имаше едно изследване на главна дирекция околна среда и навсякъде пролича, че трябва да се укрепят е, центровете за мониторинг и информация, необходими са ни общи капацитети и трябва да а, е, направим това, което в крайна сметка е предвидено и в договора, да се изгради механизъм за гражданска защита това, че а, м, такава все още не е факт, намалява възможностите ни за координация. Естествено, а, в крайна сметка, м, що се отнася до гражданската и военната компонента ООН е на първо място действа, съвета се присъединява към това обаче укрепването на финансовото измерение – за Хаити. Поражда необходимостта от известни бюджетни мерки. Комисията по мое впечатление, вече е взела съществени мерки и а, това е в светлината на задълженията и за изпълнение на договора. Е, този център за мониторинг и информация наистина трябва да бъде подпомогнат и укрепен и това е важно за различните фази на подпомагане, които бяха описани тук и които трябва да се проведат. Важно е за постигане на нашите цели, но и за това да могат тези методи да се прилагат е, е, успешно, благодаря. Е, сега всички колеги направиха своите изказвания и забележки и поставиха доста въпроси. Моля комисията да отговори на тези въпроси. Господин Цамо. Благодаря. Няколко кратки обяснения относно случващото се на мястото в Хаити в часовете веднага след земетресението. Земетресението беше 12 е, януари. И нашите представителства там бяха не напълно разрушени, но превърнати почти в руини и неизползваеми. Една част от персонала пострада, други бяха евакуирани. Но още до 13 януари капацитета за работа на комисията ЕКО се възстанови на летището и от 14 европейските експерти по гражданска защита бяха вече пристигнали. Така че бяхме бързи, експедитивни. Мисля, че това е важно. И за да се стигне до Поро-Пранс, има само три възможности. Летището, пътят на Сан-Доминго или пристанището. Знаете, че пристанището не функционираше в дните след а, земетресението и само благодарение на бързата намеса на американците действията, пристанището се възстанови частично и може да приема с ограничен капацитет от 2-3 дни. Пътят на Сен Доминго също е ограничен. Технически възможността да се стигне до Поро-Пранс по пътя беше невъзможно. И, както знаете, Хаити е слабо структурирана страна и затова именно от много години има мисия, интегрирана мисия на ООН, която трябва да помага за структурирането и на комуникациите там. На тази мисия беше силно засегната от земетресението и включително и цели персонал. В подобни случаи обикновено първият отговор трябва да дойде от местните власти. И това дори преди пристигането на чуждестранната помощ и има 2-3 дни, в които местните власти трябва да осигурят координацията, за да се знае кой кога пристига. В случая с Хаити тази първа вълна на отговор на място от местните власти почти не се осъществи. И когато при една такава катастрофа се загубят цели три дни, те по принцип почти никога не могат да бъдат наваксани. И при едно такова силно земетресение и като се добави към това липсата на отговор на местните власти, нещата стават много, много сериозни. И при все това, нека да кажа, че все пак първите спасителни екипи бяха там в 24 часа, които последваха земетресението. Това е изключително впечатляващо. Ако отидете там, ще видите при какви тежки условия работят спасителните екипи а, и цялата хуманитарна помощ до летището. Относно координацията. Винаги може да се направи повече. Не казвам, че нещата са перфектни сега. Е, координацията може да се разглежда на няколко нива. Първо, координация между европейците. Смея да твърдя, че тя функционира добре. Разбира се, винаги може по-добре, но като цяло работи добре. Както между комисията и държавите членки, също и между отделните служби на комисията, гражданска защита, хуманитарна помощ и други. Както на място там, така и тук в Брюксел. Имаме непрекъснат контакт между отделните звена и не забелязвам някакъв проблем в действието им. Цялото съчетаване на помощта функционира като швейцарски часовник. И нещата са влезли, така се каже, в рутинен етап. А хуманитарният свят е сравнително малък. Всички, почти всички се познават. Всеки може да а, говори по мобилния си телефон с а, някой друг и съответно да задейства нещата. И, а, за хуманитарна помощ, гражданска защита и бюджет за тези дейности. Имаме един бюджет около 195 милиона. Координацията на терена. Знаете, че това е трудно. Знаете, че тази координация има както цивилна част, така и военна или полувоенна, полицейска. И всички знаете, че полицейската или военна част всъщност са получава повече внимание, така да се каже, колкото хуманитарната. И именно за това ние, европейците, по чисто координиран начин искаме хуманитарната част, цивилната хуманитарна част на мисията да стане по-важна. Това започва постепенно да става реалност. След цунамито имаше промяна на функционирането на хуманитарната помощ. Тя сега функционира по клъстери, така да се каже, звена. Например, имаме клъстер а, примерно лагери, било то палатки и така нататък. И съответно координацията се осъществява по-добре. Това е общата култура в оперативен план. Относно финансовите решения, когато, например, стане едно земетресение, от момента в който то се, се появи, в момента на, на зарегистрирането му, се създава, така да се каже, един а, хронометър, се задейства и а, до 24 часа от регистрирането му трябва и могат да се съберат финансови средства, чиято стоеност е минимум няколко десетки милиона. Тоест, няма нарушаване или прекъсване някъде на процеса. Как функционираме? Това е важен въпрос. Ние не функционираме чрез хайтянската държава. Напротив, ние работим директно с партньори. Това са близо 186 НПО-та, а също и Червения кръст и други. Това ни позволява директно да се свържем с тях от момента, в който вече имаме финансово решение. Договорите, които са подписани с НПО-тата, вече съществуват. От момента, в който бъде регистрирано земетресението, НПО-тата се приготвят и просто чакат отпускането на средства от нас. Комуникацията протича много бързо. Ще дам един пример. Например, испанският челен кръст, който се намира в Сен Доменго, има дългосрочен договор с нас относно достъпа до питейна вода. В момента, в който ние деблокираме средства, част от милионите отиват за този червен кръст и те веднага започват да действат, отиват в Порто Пренс и снабдяват с питейна вода. В областта на хуманитарната помощ когато един проект привърши, приключи, НПО-тата, които са се занимавали с него, запазват всичките, цялото оборудване за, за мисията, било то и през следващите 10 години. Тоест, тези, това са хора, които определено оползотворяват всеки сантим. И няколко допълнителни елемента относно допълнителните финансови нужди, а също и за нашата оценка на фондовете. Ако имахме Ако имахме едно звено за бързо реагиране, можехме наистина а, да, да работим още по-ефективно, но мисля, че на съществуващите вече звена ни помагат да заместим това звено за бързо реагиране и фаст. Тоест, не можем да се чувстваме ощетени в това отношение. Относно допълнителните бюджетни нужди, както вече казах, ние няма да спрем с подпомагането на Хаити след два месеца. Стефано, може би, ще каже, че първата средносрочна нужда е храна. Храна, да, но след два месеца ние ще трябва да решим и да предложим на комисията за продължаване на разходите за, примерно, за храна и също така за изграждане на ново на града. Не ми, давай, не ми искайте цифри сега, не мога да ви ги дам първият елемент най-вероятно ще бъде да прибегнем до резерва за спешни случаи. С Генерална дирекция бюджет работим много конструктивно в това отношение и там се отпускат допълнителни средства за такива спешни нужди. И аз си давам сметка, че спешната помощ за Хаити най-вероятно ще бъде използване. То не само за хуманитарни цели. Но след 2-3 седмици най-вероятно ще имам по-ясна картина за нуждите на Хаити, примерно до края на годината. И естествено ще ви изготвя един доклад, за да ви дам най-важните отговори. Надявам се, че отговорих на по-голямата част от въпросите ви. И може би още нещо относно казаното от господин Бокрус за координацията с Съединените щати. Да, има трудности. Е, със сигурност те не действат спонтанно и не се подчиняват спонтанно на координацията на ООН, но пък спасителните им операции работят добре. Има един механизъм за такива спасителни операции, който се казва ОНСАК, който осигурява нужната координация между екипите за първа помощ, които пристигнаха първи и имат за цел да помогнат на, и да изкарат изпод развалините затрупаните. Това е. Благодаря, господин председател. Мерси боку, Благодаря ви, господин генерален директор, за уточненията и за точните и обширни отговори. Само с няколко думи. Искам само да допълна казаното от Петър Ценгъл. Има три основни въпроса. Бър, бързина, координе, координация и цифри. Що се отнася до бързината извън хуманитарната помощ, т.е. Цяла, цялата помощ, която има за цел реконструкция на страната, има 100 милиона. 100 милиона и в, в момента, в който е, хаитианските власти кажат, ще се натисне копчето и тези 100 милиона ще бъдат пренасочени, е, защото те бяха предвидени в бюджето. По, по, по, по този начин наистина ще има една бързо реагиране, ако разбира се има е, суд съществуват съответните условия, така че експертната група ще реши дали съществуват съответните условия. Второ, координацията. Ко- координацията ни позволява да прескочиме някои правила, да заобиколим някои правила, като примерно организиране на търгове и обще... за обществени поръчки и така нататък. Бързина, бързина също при планирането и проектирането, защото понякога прекалено много усилия се хвърлят в а, спешната помощ, но самата, а, самото бедствие продължава по-дълго и понякога просто трудно се минава от краткосрочното към дългосрочното. И Същевременно е, за укрепването на властите, на, на властта, това трябва да стане в много бързо време. Второ, координирането. Споменахте и държавите членки. Нали? Сега, извън чисто хуманитарната помощ, в момента не разполагаме с цифри. Това обаче не значи, че е, сме в изчакване, в процес на изчакване. Напротив, мобилизирахме различните служби по развитие в държавите членки, като ги казахме как, какви, с какви горе-долу цифри можем да разполагаме и какви, какъв, какъв инструментариум ще може да бъде е, на разположение. Така че това са проблеми, които ще бъдат е, обсъдени. На 8 и 9 февруари тук в Брюксел ще се съберат е, генерални директори на служби по развитие, а след това ще има и е, ГАЕРК съвет на министрите на външните работи за разпределение на съответните задачи. Що се отнася до координирането с трети страни, това е нещо, което ще бъде обсъдено в а, светлината на а, донорската конференция от март. В Мореал вече въпросът беше засегнат. Трябва да видим каква ще бъде ролята на латиноамериканските държави и по-специално на островите от Карибския басейн и най-вече Доминиканската република, която в момента е, полага много усилия, която е, има, създава възможности за превоз. Пътя към е, Доминиканската република е отворен 24 часа. Те е, са взели съответните необходими уместни решения. Що се отнася до цифрите? За, реконстру... за реконструкцията е, е много рано да се правят е, предвиждания трябва с USAID и е, програмата на ОНЕ за развитие да се направи една оценка. Така че мисля, че просто в, в, в момента не е не е необходимо и не е уместно да се правят поредни предвиждания. Дали ще разполагаме със средствата или не, за момента не мога да кажа. Що се отнася до да фуд фасилите, аз споменах някои аспекти и средства, които не са свързани с продоволствието и които могат да бъдат на разположение. Тези средства ще бъдат пренасочени към съответни към хаитянските власти, които от своя страна да могат да предоставят съответната помощ. Но тъй като бъдещето трябва да се подготвя още днес, то трябва да видим по какъв начин трябва да подпомогнем на Хаити да се преустрои властта, държавата. Е, цифрите през е, март струва ми се, че ще, ще бъдат е, така на нахвърлени много големи цифри, но тези цифри в един момент трябва да се превърнат в действителност. Затова мисля, че трябва да мислиме по-скоро в средносрочен план, защото много често с организирани конференции след това нещата някъде застиват по пътя. Така че е, мисля, че комисара Дегрюх и, госп... и комисара Пибалц ще работят в партньорство с, а, е, парла, с парламента, независимо от а, е, коя комисия, кои комисии. А ние сме изцяло на ваше разположение. Това е част от е, нашия проект, от нашите планове да получиме една силна политическа подкрепа, защото става дума за едни дългосрочни планове. Проблема с Хаити съществуваше и преди това. Сега този проблем като че ли само ще се ще получава е, е, ще става по-голям. Благодаря ви, господа генерални директори от името на комисията. Благодаря за въпросите. Знаете, че парламента като цяло и комисията по бюджета в частност имат за цел да ви помогнат, а не да, да забавят вашата работа. Напротив, ние бихме искали нещата да стават по-бързо. Понякога има някои е, навици, процедури, правила, но а ако е необходимо тези правила да се променят, за да работим ефективно, ние ще го направим. Е, що се отнася до бързината или е, трумавост, трума, трумавостта на процедурата. Що се отнася до Food Facility, радваме се, че е, има средства, които могат да бъдат предоставени на Хаити в момента, но Благодарение на известна тромавост в тази процедура съществуват тези средства. Господин Бъга си спомня, нека, нека не забравяме, че това всъщност е една идея на на президента Барозо. Цел, целта беше да се помогне на зем, земеделците от африканските страни да финансират е, реколтите и е, семената, които да, да си закупат е, семена през 2008 година следствие на е, петролната криза. Между значи, президента Барозо, председателя Барозо е, предложи това и докато процедурата тромаво напредваше, се оказа, че просто днеска ние, ние разполагаме със средства. Е, от една страна добре е, че замедалците получиха семена, макар и много късно, но от друга страна нека да се опитаме да направим и равно, за равносметка. Понякога има много добри идеи, но е, тези идеи не е, се изпълняват и не получават, не се материализират в съответните срокове понякога така, като сме жертви на, в, на вълнението и така нататък, се хвърлят големи цифри, а после вече трудно се намират тези средства. Така че по, по силата на Лисабон необходимо е да бъдем информирани от самото начало. Не за да ви пречиме, а за да ускориме процедурите. И аз приемам и предложението на господин Ценгъл който казва тази трагедия не, не, наистина предизвика една спонтанна щедрост от, от страна на гражданите на Европейския съюз, но същевременно тези средства някакси не могат да бъдат включени в ресурсите и в програмите за хуманитарна помощ. Тоест, наистина тук нещо куца, нещата трябва да се усъвършенстват и очакваме доклад, докладчика по бюджет 2011 година да си вземе съответните бележки. Така че приключваме с обсъждане на точка 19 от дневния ред, а сега а, разполагаме с много малко време, но трябва да гласуваме два а, доклада. Моля Инга да а, се върне към точка 14 в рамките на политиката, свързана с недвижимото имущество. Не спомнете си, през декември госпожа Халмайер ни представи един а, проект за сграда за Испра съгласно член 179 от правилника трябваше да вземеме решение за предоставяне на становище или не предоставяне на становище. По предложение на госпожа Хънмайер решихме да предоставиме становище. Тя е болна, но Ингер Греслер ще я замести. Тя ще предостави, ще ни представи това становище и ако сте съгласни, това становище може да се превърне в писмо, което аз ще подпиша и ще предам по-нататък. Докладчикът е, положи много усилия да представи обстоятелствата и е, също така е, да покаже, че е, Европейският съюз е, може да действа извън е, тази агенция. Сега в тази сграда от няк... до някъде има азбест, до някога радио и отчасти радиоактивно излъчване. Всички тези рискове бяха проверени и затова докладчикът проверява да предлага всъщност да се извърши гласуване и аз се присъединявам към нейното предложение. Благодаря. Енге е, е кратка и точна. Това е впечатляващо. Това трябва да ви служи за пример на всички. Особено на а, латинските нации, които са в тази зала. И така, докладчикът предлага да се изкажем позитивно в, и да го формулираме в писмо. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Няма въздържали се. Един против. Приема се. И естествено, евентуално ще видим дали няма да изпратим делегация в Испра в на брега на Лаго Маджоре, което е едно от най-красивите места на този свят. Инге, да, това е добра, добро предложение. Заедно с Козлодуй вече се превърнах в специалист по атомната енергетика. Благодаря. Оставаме в това добро, весело настроение. И се връщаме към точка 12 от дневния ред. Проект за коригиращ бюджет за бюджета на Европейския парламент за 2010. Имахме нужда да говорим с координатора вчера и тази сутрин. И ни се наложи тази сутрин много рано да говорим с заместник председателя Питела, защото си дадохме сметка, че имаше проблем на тълкуване на правилото за автодисциплина, самодисциплина за 20%, според което Европейския парламент си налага сам да не надхвърля в своя бюджет 20% от административните разходи на Европейския съюз, които са по категория 5 в рамките на многогодишната финансова програма. Правило, което съществува от 1998. И в дискусията по доклада на господин Манка, по време на нашето предишно заседание, имаше един широк консенсус в групите. Според него, предложението на бюрото беше приемливо, добро предложение, но че трябва да бъде малко намалено, за да остане в рамките на тези 20%. Така че представенето в този момент е направено от бюрото беше добросъвестно. Всички мисля, че а, сме добросъвестни. Имаше просто техническа грешка и аз поемам нашата отговорност и моята отговорност. Но моята роля тук е да вземем решение – добросъвестно решение и едновременно с това, като сме напълно информирани. И в такъв случай всеки си поема своята отговорност и гласуването на бюджетната комисия ще бъде правилното гласуване, каквото и да се реши. Но бюрото ни представи един проект за коригиращ бюджет. Ние самите го разисквахме, разисквахме предложенията на нашия докладчик и си дадохме сметка, че бюрото предложи 20,04% от категория 5, докато всъщност след проверка по причини, на които няма да се спирам сега, защото нямаме време за такива технически детайли, ние гласувахме бюджет, първоначален бюджет за 2010 през декември миналата година, който беше 20.2%. а не 19,8%. Така че сме изправени пред малко неочаквана ситуация – която ще изисква от нас да поддържаме тясна връзка с бюрото. Това е нова ситуация, както за нас, така и за бюрото. И не съм разтревожен, особено за крайния резултат, защото има широк консенсус в комисията да се зачитат конкретните предложения на бюрото. Но ние тук трябва да сме наясно, как точно ще се финансират тези допълнителни мерки и как ние ще тълкуваме, според крайното решение, ангажирането за авто, за самодисциплина спрямо този таван от 20%. Като без всъщност да, дава, да знаем и да си даваме сметка, ние вече сме го надхвърлили. И за това ще... първо ще благодаря на нашия докладчик за свършената работа в тази тема, но ще го помоля да ни направи предложение. Така че да видим дали сега ще гласуваме или докладчикът иска да направи друго предложение. Нашата цел, още веднъж казвам, е да направим така, че на пленарната сесия през февруари да има съзиране на, на проблема чрез гласуване. Гласуване на предвидимото съж... състояние на бюджета, нещо, което ще бъде представено после на комисията преди крайното официално четене от съвета така както го изисква Лисабонския договор. Не забравяйте, че при него вече няма две четени, има само едно, което отговаря на предвидимото състояние и след това вече се стига до гласуване в съвета и едно формално, така да се каже, официално четене на пленарна зала на парламента. Владимир. E, Благодаря, господин председател. Позволете ми да осветля малко ситуацията. През октомври миналата година ние на първо четене приехме бюджета на Европейския парламент. 19,87% беше тогава и бюджетът на първо четене това всъщност винаги е крайното решение и общо задължителното решение. След приемане на първо четене през ноември е, се проведе процедурата по е, съвместно вземане на решения с всъщност помирителната процедура с комисията и заедно с комисията и всъщност категория 5 беше, бяха повишени средствата в нея. Бюджетът не се измени, обаче ако намалите горната граница, тогава се променя съотношението на приятия договор към горната граница. Това е математическа економическата даденост и затова от 19,87 20,2% се получиха и това е всъщност днешното състояние, което е задължително за нас, защото това приехме миналата година. И една последна забележка, горната граница 20% за категория 5 ние сами си я поставихме през 1988 година. Това не е закон, вътрешен механизъм на парламента, за да можем да се ограничаваме все пак в определени граници. Този механизъм не включваше статута на депутатите и Лисабонския договор. Само статутът на депутатите през тази година доведе в резултат до увеличаване с 44 милиона евро. Ако нямахме статута на депутатите и Лисабонския договор, нямаше да имаме проблем с горната граница. След днешното заседание на координаторите намерихме решение, което искам сега да докладвам. Естествено, ние е, приехме предложението на председателството за 2010 година, което означава, че въздействията на Лисабонския договор трябва да се вземат предвид е, и е, също така посочихме, че е, процента на парламентарния бюджет, е, прият на първо четене, ще бъде запазен. И предложението, което днес е, можем да дискутираме е процентът от прият на първо четене да се запази и да се спазва, за да можем и след Лисабонския договор да имаме неутрален бюджет. Как можем а, да постигнем това? Или а, да запазим трите резерви за сгради, за нови приоритети и за неочаквани събития. И в рамките на тези три резерва ние искаме да намерим нови финансови средства, за да можем това, което приехме на първо четене, да го спазим. На практика това е резултата от заседанието на координаторите. Това е едното предложение. Естествено, аз съм открити за други предложения. Ако някой иска да направи друго предложение, аз съм готов да го изслушам. Благодаря. Благодаря. Сега бих искал да допълна към казаното от докладчика. За ни се бави. Струва ми се, че нещата са следни. Това е поне мое предложение, предложение, което допълва казаното от докладчика. Първо, да се спазва, да и сроковете, т.е. нещата да се обсъдат в пленарна зала през февруари. Знаем и всички сме съгласни с това, че парламента има нужда от допълнителни средства. Предложенията на бюрото така се приема с консенсус. Целта е тези средства да бъдат на разположение колкото може по-бързо. Тоест, трябва да се придържаме към сроковете от февруари. Европейския съюз бива критикуван за забавяне на процедурите при е, подписване и ратифициране на Лисабонския договор, избирането и назначаването на новата комисия и така нататък. А, тъй като така не, не са били наети необходимите хора, не, не са били взети съответните мерки, така че нека се придържаме към срок февруари 2 има имаме е, интерес да бъдем в добри отношения с бюрото. Когато, разбира се, има разногласия, трябва да ги е, да е, ги обсъдиме. Но когато не е необходимо, нека да избегнем е, безцелното боричкане. Тоест, както каза докладчик и Герън Фем, и Ласло, и Гърън се изказаха по времето на заседанието на координаторите. Необходимо е да разговаряме официално с бюрото, т.е. трябва да организираме нещо като помирително заседание, преди да изложиме нашата позиция и да я внесем в пленарна зала. Погледнахме графика, това може да стане другата седмица, най-вероятно на 3 февруари. Предложението на докладчика след като бе обсъдено надълго и на широко от координаторите е следното. Днес да гласуваме да гласуваме и да приемеме известен брой изменения в духа на предишните ни дискусии. След това да организираме едно помирително заседание на 3 февруари, например. Значи делегация на комисията по бюджета да се срещне с делегация на бюрото и след в светлината на резултатите от помирителното заседание ще, ще решиме дали да се съберем отново, за да допълним или изменим приетото днес. Значи, такъв случай е, в, а, е, а, е, нещата могат да се разглеждат в пленарна сряда или четвъртък. Така. Ако има достатъчно широк консенсус да предприемем подобен подход, има, орал, има устни изменения, но те май не, не, не, не, не, не са ви били раздадени. За устните изменения и можем да действаме последния начин. Докладчика ще предложи за гласуване споразумението по новите мерки, предложени от бюрото, 13 милиона и 400 хиляди евро. Като същевременно, обаче, тези, тези, тези средства да се вземат от економии в резервите преимуществото на така представени неща, на това представене е, че нещата ще бъдат ясни и точни. А, недостатъка при обсъждането с бюрото ще бъде, че ние ще се произнесеме какви икономии трябва да се направят преди е бюрото да може да се запознае с е, нещата. И съответно бюрето може да реагира доста остро. Има и друга възможност. Чрез измененията на докладчика да кажем, че сме съгласни с е, изменение в размер 13 милиона и 400 хиляди, но да не бъдеме достатъчно ясни и точни, да не, каж, да не казваме как точно да, откъде да дойдат тези средства, как да се финансират тази сума, но същевременно да а, вземем решение за създаване на контактна група, която да има правомощията да обсъди с бюрото начините на финансиране, като същевременно се а, прилага финансовата дисциплина. Просто да не споменаваме сума, за да можем да си оставим един марш за дебат. Тоест, от една страна, или сме им, или е, изразяваме точна ясна позиция, казваме, че е, всич, средствата, които бюрото изиска, трябва да се финансират от економии, като ние обясним откъде и как и какво е нашето виждане по въпроса или да кажем, че по принцип даваме зелена светлина за, нови, за допълнителната средства, като същевременно обаче припомняме, че сме подчинени на финансова дисциплина, че е, ще назначиме делегация или група, която да има правомощия, но няма да предрешаваме отношенията с бюрото. Ако бюрото смята, че е, тези средства трябва да се вземат от различни бюджетни линии, економии по различни бюджетни линии, то бюрото да, ни, да направи предложение, а ние да кажем какво мислим по този въпрос господин Порташ, Гьоран Инге, господин Бокос. Имате думата. Нека да бъдем обаче колкото е възможно по-кратки и ясни. Благодаря. Искам да кажа на колегите от бюджетната комисия, че не съм съгласен с този подход с това споразумение между другите координатори. Не съм съгласен, защото считам първо, че вярно, ние имаме нужда от повече персонал в комисиите и в групите, но е политическа грешка и оперативна грешка да се увеличават а, средствата отпуснати на административния персонал за 2010. Това ще допринесе за създаване на проблеми и какво ще правим после с бюджета за 2011. Дали ще увеличаваме а, с 1500 или с 3000 евро? Това е абсурдно. И аз съм против финансирането от резервите. Относно опциите, които нашия предател каза, посочи, ще кажа, че искаме парите да идват от резервите. И ако бюрото трябва да вземе 22 или 23 милиона от резервите, все така ще имаме проблеми но трябва да имаме и смелостта да кажем, че трябва също така и да следим статистиките и според тях не трябва да се, раз, да се самофинансираме от резервите и не трябва да увеличаваме заплатите и други средства. Благодаря. Това беше много ясна гледна точка. Да, благодаря. Аз искам също да кажа, че предпочитам предложението на докладчика с цифрите вътре. По поне две причини. Първо, мисля, че то е много по-прозрачно. И определено казваме къде сме и каква гъвкавост можем да проявим и спрямо евентуално някакво друго решение. Ако има такова, евентуално ще внесем изменения. Но второ, е, дава ни се възможност да избягваме допълнителна среща на бюджетната комисия. И ако трябва наново да се събираме, за да разглеждаме цифрите и да заседаваме, това оставя прекалено много място за двусмислици. Мисля, че бихме могли да го избегнем. Мисля, че не е необходимо да организираме ново. И за това по причини за прозрачност и също така, за да се избегне допълнителна среща на бюджетната комисия, която е излишна, мисля, че предложението на докладчика с цифрите, които е цитирал, е по-добре. По-добро. Благодаря. Да, благодаря. Гърн. това при условие, така е, че ние ще имаме нова, нужда от ново заседание на бюджетната комисия, освен ако бюрото приеме напълно това, което ще гласуваме днес. Но ако искаме да изменим, да направим изменения, допълнителни изменения, ние ще имаме нужда от ново заседание. Както винаги, в началото има две опции, винаги бихме могли да стигнем до някакъв компромис. Например, да кажем една цифра, да посочим една цифра, но без да кажем отделните бюджетни линии, за които ще се взимат от резервите. Инги Борг, поиска думата. Искам да попитам, искам да помоля всъщност да ни се спести е, да гласуваме върху е, документ, който още не е готов. Аз смятам, е, че сегашното гласуване е излишно. Е, можем да направим това в Страсбург и е, се отнасям доста е, критично към е, ситуации, в които се действа сляпо. Това всъщност не може и да се отнася за нашата комисия. Един въпрос към докладчик. Ние сме раздали сега документи, които са в различни варианти. Кой е действащият, кой е валидният. И аз моля да не се гласува по документ, който не е готов, а е полуготов. И според мен искам да ви помоля най-настоятелно да не правим това да гласуваме по неготов документ. Благодаря, Инги. Сега господин Букрус. На създанието на координаторите разисквахме тази, този проблем подробно. Искам да осведомя останалите от комисията, че всъщност не постигнахме консенсус. Няма смисъл да претендираме, че имаше такъв. Аз лично бях против с всички бюджетни процедури, които ще елиминират резервите. Защото като се сключат тези резерви, те всъщност са ни нужни да поддържаме гъвкавостта за бъдеще. И съм съгласен с казаното от господин Порташ. Да, тези резерви са ни нужни. И със сигурност има други средства, други начини за намаляване на разходите. И тези намалявания с 1100 в заплатите на асистенти и така нататък. И също така с, с съвсем голямо уважение се обявявам против казаното от Джерам Ферм за допълнителната среща. Ако трябва да има допълнително заседание на бюджетната комисия, ми ще трябва да го организираме. И ако има нужда от компромис, бих подкрепил второто предложение на председателя. Нека да имаме отворени преговори първо с бюрото, да видим какви други предложения ще се направят. И след това ще има среща на копио на бюджетната комисия, било то в Страсбург, било в Брюксел. И тогава ще решаваме. Благодаря, аз съм колеги. Благодаря за това, че всеки път е, сте точни, уточнявайки своята позиция. Господин Годманис. Благодаря ви, господин председател. Две, две неща. Сега сме в положение, в което цифрите се разминават с тези, които обсъждахме преди това. Така че, така ще ще има ли увеличение на разходите или не? Ако се решиме да има увеличаване на разходите, то тогава е, в устно изменение номер 5. 10 е, милиона и 400 хиляди, 2 милиона, 1 милион. Това ще... устойчиви цифри ли са или не? Ако е така, аз бих подкрепил това изменение. Защото? Защо? Какво ще стане, ако примерно дадем правомощия на една група да обсъди нещата на помирително заседание с бюрото. Какво помирение може да има, когато не знаеме с какви ресурси ще разполагаме? Но ако приемеме това, а, това предложение, това ще бъде политическо решение и това може да послужи за основа на помирителното за заседание. Защото ако няма на помирителното заседание, ако не, об, не, об, не кажеме какви резерви, а, устойчиви ли са, то тогава въобще няма смисъл от него. Така че, според мен, ние трябва първо да, да, да, да решиме и да гласуваме дали ще увеличиме разходите и след това дали ще стъпиме на устно изменение номер 5 на докладчика. И да видиме и да, да, да, да, да спомислиме как, как, как, какво ще бъде решението на комисията и съвета знаем, че има едно четене, но има ли възможност, пример, ако, ако нам, дали може да има две помирителни заседания в рамките на процедурата, ако не се постигне съгласие. Така че, мисля, че моето предложение е следното да, а, значи, да подкрепиме устно изменение C5, да решиме дали ще увеличиме разходите. Да, благодаря, скъпи колега. Трябва да стане ясно следното. Ако Господин Гудмани, се слушайте. Скъпи колега, ако гласуваме, уточнявайки кои финансови, кои бюджетни линии трябва да а, бъдат визирани когато става дума за економии, то тогава няма какво да обсъждаме с бюрото. Ако искаме помирение, то трябва да има някакъв марш за действие, възможност за действие, съответна гъвкавост. Тоест, ние трябва да очертаеме една рамка, която да предоставиме на а, преговарящите, значи 13 милиона и 400 хиляди. От друга страна имаме финансова дисциплина 20% и да видиме с бюрото, така добросъвестно да видиме какво може да стане. Аз мисля, че това ще е по-добрия подход, отколкото ако кажеме 13 милиона 400 хиляди, ще ги вземем от тук, от тук, от тук и тогава да видим как ще реагира бюрото. Това вече не е, не са преговори, не е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 за сега като че ли не сме озряли за окончателно решение. Така че аз бих се върнал към е, предишното си решение да отложиме решението, да обсъдим нещата с бюрото и след това да предложим едно по-балансирано решение. При всички случаи няма да има единодушие. Нормално е. Това е. Живота е такъв. Това е политика. Но, ако има така мнозинство, което да се обедини около предложението на бюрото, в крайна сметка има нужда от увеличение на разходите по някои бюджетни линии. Това е предложението на бюрото. То се подкрепя от повечето политически групи. Последиците обаче са проблематични а проблема не може да бъде решен днес сега. Така че, моята политическа група няма да, да приеме да а, определиме кои бюджетни линии от кои бюджетни линии да вземем резервите. Защото ако го направим, то тогава вече няма Ти, Ви сте прав. Така че аз мисля, че не сега трябва да вземем решение. Не би било мъдро да вземем решение сега. Мисля, че е важно също да вземем предвид това, което каза господин Бокос. В момента, за, раз, за разлика от бюрото, което ще е, харчи парите, ние не можем да кажем кои линии точно трябва да бъдат намалени. Така че, ако приемеме точка 6, Intense to Adopt и така нататък, то тогава е абсолютно ненужно да гласуваме днес. По... Защо трябва да гласуваме днес? Какво ще постигнем? Струва ми се, че ние просто трябва да решиме като членове на комисията по бюджета, трябва да, ре... трябва да решиме ще има ли дали ще има друго заседание. Независимо сега къде, къде ще бъде, кога ще бъде заседанието, в края на другата седмица или в Страсбург понеделник, тогава трябва да бъдем готови да вземем решение. Но когато нещата са а, така озряли и когато наистина имаме едно мнозинство. Днес, днес случая не е такъв. Така че аз ви приканвам да не гласуваме, а ако мнозинството иска да гласува, ние ще гласуваме против специфично решение и ще гласуваме на практика за едно изваредно заседание. Но просто защо да навлизаме в подробности сега по разни основни теми? В крайна сметка искаме увеличаване на линиите. Това е. Докладчика поиска думата, а след това ще се върнем отново към дискусията. Владимир. Благодаря, господин председател. Аз разбирам мненията и на двете страни, които изслушахме. И аз бих избрал средния път в този случай, ако мога така да се изразя. Ново предложение и се надявам, че ще успеем с него. Едно е важно че трябва да имаме ясен мандат е, за е, помирителна процедура. Без такъв мандат ще бъде много трудно. И аз мисля, че би трябвало да кажем, че 13,4 милиона евро са необходими, без да специфицираме от кои точно резерви ще бъдат е, осигурени тези средства. Аз е, ще предоставя на бюрото това, за да може то само да реши и да ни каже откъде всъщност ще бъдат е, осигурени тези средства. Това е моето предложение. Мнозинството е за, също и сред координаторите повечето бяха за. Това означава, че ние няма да споменаваме от кои точно резерви ще трябва да се вземат тези средства. Мисля, че това е добро решение и е, добра отправна точка за следващите преговори. Благодаря. Господин Фернандес. Той изслуша вече последните изказвания на докладчика. Господин председател, чух, че надвишаваме 20%. И, и докато го чух това, преди да го чуя това, имах чувство, че има общ консенсус. И според Лисабонския договор ще разполагаме с 4 милиона евро, които ще бъдат разпределени с, между административния персонал и с новите членове на комитетите и на политическите групи. Но мисля, че това, от което имаме нужда, е самодисциплина. 20% представлява голям, голяма сума. Но тя може би няма да бъде достатъчна. Затова винаги сме искали нулев бюджет. И сме искали да имаме подробен анализ, да знаем кои са ни фиксираните разходи. Мисля, че трябва да имаме позиция за ясен мандат при преговорите. Но при но в настоящия момент не можем да кажем сега откъде ще спестим пари и от кои резерви ще вземем средства. В това отношение съм, съм съгласен с казаното от председателя. Имаме нужда от правомощия за делегациите – да преговарят с бюрото и също да се постигне евентуално някакво в консенсус с позицията на докладчика. Опитваме се също така да разясним тези правомощия и тази позиция не е несъвместима с намаляването на разходите което беше предвидено и введено в някои от резервите. Това е отворена позиция, бихме могли да я преговаряме. В тази извънредна ситуация, в която се намираме сега, всички трябва да сме подготвени да решим този въпрос с възможно най-много консенсуси. Благодаря. Колеги, остават ни 25 минути, трябва да вземем решение. Раймер. Благодаря, господин председател. Искам още в началото да кажа, че предвид е, дискусията, която през последните 2-3 години е, се водеше с е, бюрото, Напълно разбирам аргументите на различните страни. Имахме ситуации в миналото, в които бюрото често обръщаше неща с краката нагоре и то неща, които не са обработени и довършени прецизно. И е, сега, в зависимост от е, това каква е гледната точка, се правеше това. Тук в момента имаме ситуация, в която първо поради погрешни изчисления, които ни бяха представени, а това не е в сферата на нашата отговорност, а в сферата на компетентност на бюрото. Това е изходната ситуация и сега. Безспорно е, предвид дискусията, предвид подготовката на второто четене и принципното споразумение, което очакваме предвид влизането в сила на Лисабонския договор, тук в комисията трябва да се извърши известно позициониране. Мисля, че това е важно, така че не е необходимо да се започва от самото начало. Очевидно има едно мнозинство, което иска да се спазват 20% границата от 20% по всеизвестните ни причини и аз не искам да се водат такива дискусии в със съвета, при които ние сме разединени. И сега, доколкото виждам представеното от колегата Манкас, ако няма политическо мнозинство, по-добре е да отложим нещата. И сега, аз спонтанно искам да реагирам на предложението на Владимир Башир. Е, и е, аз мисля, че по фразата, която беше казана, е, трябва да се извърши спецификация. И може би още нещо да изясня господин председател в едно предложително писмо, е, са посочени тези 20%, така че съществува възможност е, бюрото още веднъж е, с, да представи предложения за е, адаптиране, така че вече възоснова новото предложение на бюрото да можем да пристъпим към е, помирителната процедура. Много добре. Радвам се да се възползвам от мъдростта на Раймер Бъге. Колеги, остават 20 минути. Почти всички поискаха думата. Трябва да намерим някакво решение. Няма единство, няма консенсус. Накрая ще има гласуване с мнозинство и отбелязвам, че повечето от вас се обявиха за готови да работят ден и нощ, включително и в Страсбург. Отбелязвам си го добре и най-вероятно ще си понесете последствията. Правя ви следното предложение. Ще гласуваме. Но това няма да бъде вод с юридически характер. Ще бъде чисто политически индикативен вод. И тук ще удовлетворя искането на Лашло. Няма да гласуваме, казвайки, приемаме бюджета с промените. Защото в такъв случай или си забраняваме по този начин да, го, да преговаряме с бюрото, или ако наистина преговаряме с бюрото, трябва да се правят отстъпки. И съответно ще има едно друго гласуване след 15 дни, което ще бъде с противоположен резултат на настоящето. Гласуваме, но без юридически характер. Но това ще бъде вземане на политическа позиция на комисията по бюджета. Ако разбира се, има достатъчно мнозинство – и моята цел е наистина да има такова. Ако имаме 55 на 45 по тази тема, ще бъде много трудно. Ще трябва да стигнем до по-конкретни решения. И в този момент бих ви предложил вод, като ви уточня се пак, че сме готови за преговори и консенсус с бюрото и да уточня пред бюрото каква е нашата политическа позиция по този проект, като се има предвид новият елемент при изчисленията, който, които виждаме сега. Ще има едно устно изменение, което ще казва накратко бюджетната комисия одобрява допълнителните средства, поискани от бюрото, възлизащи на 13 милиона 400 хиляди евро. Като цяло, това беше смисъл на нашия дебат, и който който беше проведен тук по желание на докладчика. След това, бюджетната комисия ми смята да финансира тези нови средства чрез економии, възлизащи, които са равносилни на вътрешния бюджет на парламента. Тоест, ще финансираме тези нови средства чрез економии, въз... равняващи се на вътрешния бюджет на парламента. И след това ще вземем устното изменение C, имате го в писмена версия. Впоследствие минавам на английски. Се решава да се даде правомощие на представителите на бюджетната комисия за помирително заседание с бюрото, за да се уточнят допълнителните средства, които трябва да се вземат предвид, докато едновременно с това се зачитат настоящите правила по бюджетна дисциплина, по които парламентът се е споразумял. Тези правила са всъщност 20%. Владимир? Е, Благодаря, господин председател. Искам да представя едно предложение, което е много сходно с вашето. Трябва да си оставим отворена вратичка. Това е ясно. Мандата трябва да бъде ясен, което означава, че трябва да намерим от някъде 13,4 милиона евро и след това всичко да не се отразява върху бюджета, т.е. да се запази принципа неутралност на бюджета и така мисля, че бихме могли днес да прием предложението. Благодаря. Първо координаторите, после Инге Гърън. Добре. Чудесно. Лашло, бих искал да уточна, че ние гласуваме а, правомощия, а не юридически проблем. Всеки трябва да знае това. Правомощията трябва да бъдат много ясни, много точни и същевременно достатъчно гъвкави. Да кажеме, това е сумата, готови сме да обсъдиме нещата, без обаче да споменаваме дали става дума за резерви или нещо друго. Според мен това ще е най-добрата основа за преговори. Всички подробности са добри, да, но аз мисля, че упростената версия е по-добрата. Ако искаме наистина да си дадеме възможност да преговаряме истински. другите координатори. Елга. Като вземем предвид това, което правим от 3 часа, струва ми се наистина. Днеска трябва да решиме, като политически орган, дали ще е, и търсиме помирение с е, бюрото и за тези 13 милиона и 400 хиляди. Тоест, ние трябва да вземем едно политическо решение, след това да има едно изваредно заседание и да стигнем до пленарно. Благодаря. Хелга, либералите. Добре. Добре, чудесно. Щом, щом им предлагат, им човек им предложи да работят и през нощта, те са винаги съгласни. Госпожа Андерсен. Благодаря ви, господин председател. Аз ще повторя казаното на заседанието на координаторите. Аз не съм съгласна с увеличаването. Увеличението на разходите. Така че аз не виждам за какво трябва да се отлага гласуването или да се чака помирение. Аз би гласувала още днес против. А, като че ли Бюрото не е, е помислило достатъчно, а и ние, аз го казах на, на заседанието на, на координаторите, че и ние не сме, не знаем какво, какво, какво става. Искаме да се увеличат заплатите с 3,7%. Сега, вие казвате, че тези е, е, разходи трябва да бъдат финансирани от спестяванията. Ако има такива, те трябва да бъдат запазени. Добре, ясно. Господин Порташ също каза, че е, не е съгласен. Продължавате да бъдете несъгласен, така ли? Не, аз съм съгласен с вашето предложение. Защото така ще мога да гласувам против първото изменение, но против втор... Е, за второто и третото. Бих искал да отговоря защо в правомощията на делегацията трябва да, да се знае за какво става дума. Да тия 20% ще бъдат ли е, включени, така че аз съм съгласен. Добре. Чудесно. Значи ви имате възможност да гласувате Още веднъж имате възможност да гласувате против. Инге. Искам просто да кажа, че съм доста загрижена, защото много решения се прехвърлят от бюджетната комисия върху по-малки органи. И аз мисля, че това са много големи ограничения на нашите права. Ние правим предложения, след което казваме или ги приемаме или не. Някакси така се действа. Не, Инге. Напротив. наистина бихме могли да гласуваме днес, без да вземем предвид, че до вчера сутринта никой член на бюрото, нито на нашата комисия, знаеше, че не разглеждаме правилните цифри. Така, аз искам от една страна да се придържаме към графика. Аз уважавам и е, в качеството си на председател подкрепям. Аз уважавам правомощията на всеки един отдален орган. Така, бюрото не е било добре информирано, комисията по бюджета не е била добре информирана, но след получаване на необходимата информация и знаеки каква е позицията на бюрото, то тогава комисията по бюджета може да се произнесе ясно и точно. Има ли други позиции? Други виждания? Така че нека секретарят обсъди с господин Манка. Текста, който ще гласуваме, това означава, че не подлагам на гласуване писмените изменения, тъй като сега ще гласуваме политически аспект. А техническите, юридическите последици ще бъдат гласувани от Комисията по бюджета след помирителното заседание, проведено с бюро. Докладчика има нужда от е, няколко минутки. Monsieur рапортер, rapporteur, Господин докладчик, Пан председател, мислим си, че сме се Господин председател, аз мисля, че ние се споразумяхме и бихме могли да приемем нещата по този начин. Устният устното предложение за изменение възоснова на това, което казахме днес и по този начин ще получим мандат за разговорите с председателството. Благодаря. Добре. Може би ще е по-добре да го изчета отново бавно. Има една част на френски, другата е на английски. Чета бавно. Това е изменение ще бъде единственото гласуване по темата днес. Не. Това ще бъде единственото нещо, по което ще гласуваме днес. Това не е юридически вод. Изправени сме пред нещо непредвидено. Искаме да го обсъдим с бюрото зачитаме бюрото. И е, ако не го уважаваме и не го зачитаме, това ще предизвика гняв. Така, бюджетната комисия одобрява допълнителните средства поискани от бюрото, възлизащи на 13 милиона и 400 хиляди евро. Бюджетната комисия смята да финансира тези нови средства чрез економии равняващи се на вътрешния бюджет на Европейския парламент. Комисията решава да даде правомощия на бюджетните комисия за помирително заседание с бюрото с цел Написахме тук clarify, може би трябва да пишем specify, за да се уточнят бюджетните мерки, които да се вземат предвид, като се спазват едновременно с това настоящите правила за бюджетна дисциплина, с които се е съгласил Европейския парламент. Съгласни ли сте така? Виждам, че господин Порташ има въпрос. Първият параграф можем да го гласуваме неразделен от другите. Съгласен съм с процедурата, но политическия въпрос искам да го гласувам отделно. Vous avez le droit à un split vote. И имате право на разделно гласуване, господин Хартманд. Господин председател, съвсем накратко. А, говорим за делегациите, които ще преговарят с, бюрото. Коя делегация ще е това? Uh, oui ça sera décidé en coordination. Това ще се реши на заседанието на координаторите. Всяка група ще се постарае тези, които искат и които имат право да участват в делегацията. Господин докладчик. Благодаря. Искам да прочита сега текста в точния му вариант. Става дума за две предложения, че ги чета на английски. Одобряваме средствата, възлича на 13,5 милиона евро. Нещо, което всъщност отговаря на економиите в бюджета, като едновременно с това спазваме бюджетната неутралност. И е, втория текст отговаря на устоизменение С. Решаваме да дадем правомощия на делегациите на комисията в бюджета за заседание по помирение с бюрото за цел да уточнят необходимите средства, които трябва да вземат предвид предложението на бюрото, като едновременно с това се зачитат правилата на парламента за автодисциплина. Да, това всъщност е същия текст. Но хайде, казано от докладчика звучи по-добре. По първия параграф, предложен от докладчика. Кой е за? Против? Двама против. Въздържали се? Няма. Приема се първи параграф. Втория параграф. За. Против. Благодаря. Въздържали се? Приема се. Колеги, това беше деликатен проблем. Надявам се, че по този начин ще улесним работата на докладчика на делегацията, която ще съставим и моята собствена председателска работа с вземането на тази позиция. Благодаря ви. Госпожа Вертман ни каза, че има някакво, някаква точка да ни съобщи. Сега ли искате да го направите, господин, госпожо Вертман? На следващото заседание. Благодаря. Закривам заседанието.